разпоредбите отново, защото това така или иначе ще се случи. Приключваме с разискванията и преминаваме към гласуването. Първо, гласуването по резолюцията за Кения на успешния опит за задържане на президента на Судан Марал Башир. Няма изменения. Мога ли да видя кой е за, моля? Против? Въздържали се? Очевидно се приема. Now we move to the vote. И сега гласуваме за шесте предложения за правата на човека в Сирия. По специално случаят Хайтан Алмале. Гласуваме ця... по цялата резолюция, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. I have a number of announcements I've received. Има няколко съобщения. Да, госпожа Гепхард. Nicht schnell genug in das Ding reingetan. Ich habe dafür gestimmt можах да сложа правилно карта, но отбележете, че гласувам за. Председателят, получих от съвета позицията на, за първо четене. Госпожа Ек, и вие ли с машината? Добре. Някой друг? Също изложението на съображенията ще се